Cominciamo la nostra riunione. Al solito avverto per il rispetto del diritto alla riservatezza che... Както обикновено трябва да ви предупредя, че заседанието ни се предава по интернет, тъй че не е поверително. Проект от дневният ред вече ви е предоставен. от 15 ноември разполагате с него. Ние като комисия ще работим до 17 часа, а след това ще има заседание на координаторите. Нещо искате да кажете ли? Сара soltanto per eh, abbastanza breve. Nella riunione така че заседанието на комисията ще бъде сравнително кратко. После по време на заседанието на координаторите ще трябва доста обстойно да обсъдим някои въпроси. Първо, евентуалната реформа на договорите и тъй нататък. Сега, нека приемем дневния ред за одобрен. Следват съобщенията на председателя. Колегата Месер Шмидт ни съобщава, че правната комисия, където той е докладчик по реформата на статута на съда, но там водеща е правната комисия, та комисията отлага обсъждането на доклада. Мисля, че докладчик е госпожа Гомес. Обсъждането се отлага за март следващата година, което значи, че по предложение на господин Месер Шмидт и ние можем да отложим своето обсъждане на тази тема а, и да поставим като срок 28 февруари за разглеждане, февруари до година, а 14 дни преди това ще постъпят измененията. Ако нямате възражения, нека процедираме така. Освен това, трябва да ви съобщя, че по предложение на госпожа Регнер, нашата докладваща и със съгласието на господин Мендес Девего и господин Феснер е възложено възложена експертиза на правната служба във връзка с правните проблеми, свързани с становището на Съда на Европейския съюз за патентите. Това експертно становище още не е на лице, просто ви казвам, че се работи по въпрос. Колегата Гуалтиери ще дойде с известно закъснение, поради което ме моли да ви попитам дали имате нещо против обсъждането на доклада на Андрю Даф да се отложи. Става въпрос за акта за избиране на членове на Европейския парламент. Ако господин Дав е съгласен и вие нямате нищо против, нека да обсъдим този доклад малко по-късно днес. А сега да започнем с следващите точки от дневния ред. Това е проектът за протокол относно загрижеността на ирландското население във връзка с договора от Лисабон, както и проект за протокол относно прилагането на хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република. Господин Дав, както виждате, е тук. Той е точен, както винаги. Така че можем да се възползваме от присъствието му и веднага да пристъпим към разглеждане на проекто доклада за проект на протокол относно прилагането на хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република. Това са 6 и 7 точка от дневния ред. Чешкото правителство е помолило за нашето становище защото желанието на правителството е този допълнителен протокол да се превърне в акт, а ние трябва да си кажем мнението относно несвикването на конвент за подписване на този протокол, който трябва да се разглежда като допълнителен договор. Сега искам да помоля господин Дав да ни запознае с тези две точки от дневния ред. Господин Дав. Um, <clears throat> uh,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 и аз го казвам това най-вече защото в момента протокол номер 30 се отнася само до Обединеното кралство и до Полша. И искането ще доведе до правна несигурност и политическо объркване. Uh, uh, uh, Нищо няма да бъде подобрено, ако и трета държава се присъедини към вече споменатите две. Всъщност, разширяването на това, което възможно е частична дерогация от хартата, ще бъде нещо, което ще дестабилизира ситуацията в този момент. В момента проучвам обяснението на мотивите, причините, поради които действащият протокол се разглежда като недостатъчен. Обединеното кралство твърди, че то е поискало неучастие в хартата, обаче това становище в момента се успорва. Както от юристи в самото Обединено кралство, така и от съда на европейските общности. Що се отнася до полското решение, да бъде подписан протокола. То беше взето по твърде противоречиви причини. Полските съдилища сметнаха, че няма изобщо смисъл да се занимават с това решение. Полша в момента се води дебат за това дали Полша да се отегли от протокола. В Прага, която посетих в петък, и аз ще опиша подробно в обяснението на мотивите, какви са моите съображения. Ще, посеча, ще посоча, че правителството иска да продължи с действията си, защото ако Европейският съвет се обвини в това, че е нарушил своите ангажименти поети спрямо правителството на Тополанък, то това ще предизвика изключително неблагоприятна реакция в обществото. Второ, беше изразено и опасение в някои среди, че ако чешкото правителство промени своята позиция и отегли своето предложение, това ще се разглежда като това, че правителството е един безотговорен и ненадежден партньор на Европейския съюз. Лично аз смятам, че ако то поиска отегляне на предложението си, всички ще се отнесат с уважение към това и ще има много голямо облегчение. Също така ясно е от реакцията на чешкия парламент, че няма мнозинство, което да ратифицира протокола. Така че ние можем да започне един много дълъг процес, който включва и национална ратификация, ратификация от националния парламент. Парламентът на държавата отказа да ратифицира инициатива на правителството. Има още един въпрос, свързан с съда с чешкия съд. Той със сигурност обмисля варианта, в който има искания да се блокира протокола. Твърдението, че чешкия протокол по някакъв начин ще реши проблемите или ще гарантира намаляването на мерките по закона Бенеш. Според мен е нещо, което може да бъде изхвърлено на бунището на историята. и чешкото и европейското право, както и международното право, абсолютно нееднозначно решиха проблема с декретите или указите на Бенеш. И това стана, когато Чешката република се присъедини към Европейския съюз. Тъй като Европейският парламент е последователен защитник на хартата и трябва да има водеща роля при утвърждаването на принципния подход и пълното прилагане на законодателството в съответствие с договора, аз смятам, че трябва да отхвърлим предложението да се започне с междуправителствена конференция по този въпрос. Разбира се, ние формулираме и предлагаме едно мнение, не сме в състояние да блокираме каквото и да било по този въпрос, но трябва да кажа, че всички политически партии в Прага, с които се срещнах в петък, искаха Европейският парламент да се произнесе по този въпрос – има необходимост да се изясни позицията на чешкия парламент, както и на правителството по този въпрос. Комисията по граждански свободи на Европейския парламент е подготвила едно интересно становище по този въпрос. Ние трябва да изчакаме да получим текста преди да гласуваме. Аз бих предложил следния график. Да планираме гласуването на нашето заседание през януари. И в пленарна зала да гласуваме през февруари. Това ще бъде преди решаващата среща на Европейския съвет през март. Така че ние трябва да решим дали да се придвижваме по-нататък по този въпрос или да се откажем от действията по него. И за да бъда абсолютно ясен, ще разпространя сред колегите подробната версия на обяснението на мотивите утре, така че да може да се запознаете подробно с обобщението, което се отнася до моите срещи в Прага. Но смятам, че текстът, който вече е разпространен, е достатъчно ясен и говори сам за себе си. Благодаря ви. Би ли искал някой да се изкаже? Да, вече получихме заявки за изказвания. Господин Боцол Алта, заповядайте. А, ето. Прего, ала парола. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych na začátek chtěla... най mi pozvolete, da да благодаря на господин Дав за компетентността и много внимателният му подход. Аз съм от Чешката република и искам да добавя няколко подробности във връзка с процеса. Съгласна съм, че не бива да свикваме конвент, тъй като въпросът не е достатъчно сериозен за такъв форум. Също така съм съгласна, че трябва да отклоним искането. Сега за предисторията на чешкото искане, тогава когато се ратифицираше Лисабонския договор, аз бях депутат в чешкия парламент – и гласувах за Лисабонския договор без допълнителни условия. И гласуването в Сената имаше същия резултат. След това имаше искане за гласуване на протокола. А протоколът никога не е бил обсъждан в камерите на чешкия парламент. Въпросът е дали това искане съответства на Конституцията на Чешката република, но то, е било, иск... то се анализира и за... така, че не мога да кажа дали това е така или не. Впоследствие правителството реши да внесе протокола и чешкият сенат прие резолюция, с която призовава правителството да се откаже от това искане. Това означава, че Чешкият сенат е за оттегляне на искането на Чешката република за отказване от присъединяването. За съжаление, нямаше допитване до чешкия парламент, така че не се знае какво е становището на двете камери. И за да обобщя накратко, според мен, мисля, че трябва да прекратим временно процеса и да се обърнем към чешкия парламент с искане да се произнесе относно вероятността от положителен вод на това искане. Аз не смятам, че така или иначе сме в добра ситуация. Председателя, господин Брос има думата. Благодаря. В... Когато Чешката република подписа Лисабонския договор, аз останах с впечатлението, че те подписват договора при условие, че ще имат различно отношение към хартата в сравнение с 24 страни. Не използвах израза opt-out или неприсъединяване. Миналия път ми се скараха за това тъй като не съм сигурен дали някога се е използвал чешки еквивалент на този израз. Но така или иначе така бяха представени нещата. Ако Чешката република настоява на това искане, би било а, проява на а, лоша воля от страна на Европейския съюз да се произнася, но това не е наша работа. Взаимоотношенията между Обединеното кралство и хартата бяха описани като опт-аут. Знам, че господин Дав ме коригира и че е съгласен с това, че правителството е използва този израз, е съгласен с този факт. Ясно е, че английските съдилища не могат да прилагат тези разпоредби по отношение на индивидуални права. Надявам се, че не ви цитирам погрешно. Остава нарешен въпроса дали Обединеното кралство като държава може да бъде предмет на съдебно дело, ако първичното им законодателство не съответства. Какъвто и да е отговор, аз мисля, че ние имаме нужда от отговор. Не можем да допускаме взаимоотношенията на две или три страни с важен документ като хартата е несигурно. Трябва да бъде намерен отговор и най-малкото, което трябва да знаем е къде се намираме. Не можем да допускаме несигурност по един толкова важен въпрос. Ще говоря на датски. Искам да кажа, че що се отнася до мен, не ми е лесно да разбера правната стойност на протокола, която Великобритания и Полша договарят. В Хартата за основни права е пределно ясно, че не може да се преустанови прилагането на хартата в други важни области и в протокола не може да има пряко действие на хартата. Не ми е лесно да разбера допълнителната стойност на този протокол. Не можем да, се, да не прилагаме е, европейското право. Заедно с това трябва да уважаваме факта, че държавите членки могат да прилагат, да налагат условия. Държавите членки са унези, които взимат решения за това дали ще приемат или не един нов договор. Аз мисля, че ако ние в Европейския парламент участваме в политическия дебат, който се води в националните парламенти, това би било една авантюра. Когато чешкото правителство или чешкия парламент или друг политически орган в Чешката република иска такъв един протокол, не смятам, че ние можем да се произнасяме по този въпрос. И както чешката, колега, както чешката колега казва, разбира се, можем да се обърнем към чешките органи, парламент, правителство и така нататък с въпрос дали искат да запазят този протокол. Ако искат да го запазят този протокол обаче, който е в основата на приемането на Лисабонския договор – мисля, че би било грешка да се противопоставяме на това искане. Трябва да спазваме и да уважаваме решението на държавите членки. Мисля, че можем да се обърнем към политическите органи с въпрос дали искат да поддържат протокола и трябва да уважаваме искането, което те са обосновали. Господин Ханан има думата. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното от Мортин. Тук става дума за добра воля. Ако след като смяташ, че си подписал един документ възоснова на определена идея и тази идея бъде променена, тогава се променя цялото доверие в идеята. Великобритания е подписала договор, договор от Мастрихт с ясното съзнание, че имат опт-аут от директивата за работното време. Също въжи и за други държави. Искам да кажа нещо по-общо общо за хартата, дори само за да напомня на колегите, че има и друга гледна точка. Никой не е несъгласен с основните принципи в хартата на основните права. Няма депутат в този парламент, който да изразява несъгласие с свободата на словото, свободата на събранията и така нататък. Проблемът е свързан с демократичния въпрос, дали това се тълкува от човек, който носи отговорност пред избирателите или не. Подобни права са гарантирани в Конституцията на Германия и така нататък. Правата на хартия са безсмислени в отсъствието на демократичен механизъм да търсиш отговорност от тези, които ръководят. Ние нямаме проблем с грубо погазване на граждански права. Не живеем в период на депортация конфискуване на имущество и така нататък, но има криза на доверие във всички държави членки и хората смятат, че няма особено значение от това как гласуваш и правомощията минават от избраните към неизбрани служители. Ако продължаваме да настояваме на подобни документи, с които правомощия се прехвърлят към неизбрани органи, тогава проблемът само ще се влуши. Благодаря. Председателят Господин Мендес да ви го. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Дав за брилянтните разяснения в връзка с проекто протокола за прилагане на хартата а, към Чешката република. Говорим за две различни неща от една страна за това каква е стойността на протокол номер 30. Тук се присъединявам към казаното от господин Дав. Наистина, политиците много често си позволяват да обясняват нещата упростенчески. Аз мога само да се съглася с господин Дав, че в протокол 30 не се говори за опт, а от някои политици го казват и смятат, че по този начин хората ще ги разберат по-добре, но е пределно ясно, че тук няма опт-аут, както е ясно, че в хартата се казва, че тя не е пряко приложима в държавите членки. Член 51 на хартата за член 51 е, на хартата. Той е, негово авторство е на Роман Херцог, който председателстваше конвента. Мисля, че това е основният въпрос. От друга страна съм съгласен с казаното от господин Бронкс. Трябва да успяваме да обясняваме нещата добре, така че гражданите на Съюза от един и същи текст да разбират едни и същи неща. Това е и целта на доклада на господин Дав опит да се обясни правната стойност на протокола. Ако успеем да направим това, ще имаме много съществен принос. Това е точка К от е, доклада на господин Дав. Много добре се обяснява в тази точка какво представлява протокол 30. Освен това, това, с което се занимаваме в момента е прилагането на протокола към Чешката република, т.е. разширяването на неговото приложно поле. Вероятно всички помним какво стана по време на ратификационния процес на Лисабонския договор. А, трябваше да се стигне до изрично, изрична молба към чешкия президент да подпише, да ратифицира договора. Някой може би мисля друго, но всъщност така си беше. Господин председател, тук става въпрос за нещо от политическата сфера. Парадоксите не са чак толкова много и колегата от социалистическата фракция го каза. Европейският съвет – се придържа към споразумението с чешкото правителство и това е логично за Европейския съвет. Има ангажимент по поет, както и във връзка с присъединяването на Хърватска. Европейският съвет просто си изпълнява даденото обещание, изпълнява си задължението макар че е, след малко ще говорим и за така наречения ирландски въпрос, но в съответствие с съответната клауза от договора парламентът бива консултиран. И това е нашата задача да се произнесем сега. Съгласни ли сме или не? И точно този въпрос задава господин Дав. Той е риторичен, но въпреки това ще го задам. А какво ще стане, господин Дав, ако парламента се, ако парламента бъде против съвета в такъв случай, ще може ли да продължава да се изпълнява намеренията, въпреки несъгласието на парламента? Ще може ли да продължи или не? Това е въпросът ни към господин Дав. Той е експерт по правните въпроси. Той може би си е мислил, че ще прекара един спокоен следобед но наистина ще трябва да се направим на Еркюл Пуаро и да помислим, поровим по-надълбоко. Има и друг въпрос, господин Дав, както и колегите от социалистическата политическа група казват, че сега е моментът, тъй като двете камари искат ратификация, но Сенатът не иска да подпише. Какво става? Мисля, че във връзка с кризата, в която се намираме, във връзка с това, че сме в момент, в който се опитваме да полагаме колкото може по-малко усилия, все пак да попитам се, някой трябва да познава процедурата. Не можем да обясним как стоят нещата на гражданите. 27 парламента ратифицират и след това един парламент и едно правителство, които са поискали всичко това, се окажат против. Много странно ще бъде. И последна бележка. Тя е свързана с а, така нареченото право на вето, респективно единодушието. В случая става въпрос за много добър пример за перверзния начин на функциониране на нещата. Значи какво? Аз мога да наложа вето, ако нещо не ми харесва. Това право го имат 26 държави членки. Т.е. всяка от тях може да наложи вето. Всеки един от парламентите може да откаже ратификация. До какво води това, господин председател? Говорим за реформа на договорите, даже на Конгреса на ХДС се говори по въпроса. Ако се откажем от всяка демагогия, ако прибегнем до здравия човешки смисъл, сега за Господ няма да говоря, за да не ме гледат някой накриво. Но ако трезво помислим дали да не потърсим альтернатива за влизането в сила на договорите, е, чрез е, единодушие, защото единодушието е едно с две острията. Някои го смятат, че е гаранция за това никой на никого нищо да не може да наложи, но медалът има и обратна страна. Това е Европа с 27 страни членки. Трябва ни ефективност, трябва ни спретнатост и бързина на процедурите. Според мен единодушието е на хронизъм. Пред... Благодаря, господин Мендес. Господин Герера има думата. Мисля, че е последен. Благодаря, господин председател. Смятам, че всички разбраха аргументите на преждеговорившия. Все пак нека внесем и малко оптимизъм за хората, които не са много в течение на нещата. Има, тук има връзка с резултатите от изборите в Испания, за което честитя на господин Мендес и неговите съпартийци. Вчера ние социалистите в Испания видяхме, че не ни остава много място за маневриране, но все пак искам да кажа две неща, които а, са свързани с генезиса на проблема и на второ място с вътрешното положение в Чешката република, както и с връзката на нашата тема с присъединяването на Република Хърватска. Малко са абсурдни тези връзки, но ще ги обясня. Първо за генезиса. Вярвам всички ще се съгласите с мен. имаше положително отношение към ратификацията, която обаче биваше спирана до последния момент, което пречеше на прилагането на договора от е, Лисабон. И в крайна сметка се чуха известни разумни аргументи, чуха се и арогантни позиции, в смисъл ще подпиша, ама вие ще направите това и това. Доста антиевропейски преминаха нещата. Той говореше за правата на хората, след това се позоваваше на различни периоди в историята на Европа. Ние всички знаем, че Европейският съюз беше създаден точно за да не се повтарят тези периоди в европейската история, за които беше говорено. Освен това, трябва да обмислим ситуацията в чешкия парламент. Там има различни мнозинства в Долната камера и в Сената, но ратификацията е необходима и от двете камери. Тази сложна процедура, разбира се, може да доведе до неочаквани резултати. Ние се срещнахме с представителите на Чешкия сенат и представителя на мнозинството в Долната камера и разбрахме от тях, че в момента парламентът задържа вземането на решение, а ние сме започнали процедура, защото правителството на страната е поискало от нас това. Разбира се, от политическа гледна точка проблемът е доста сложен. От друга страна виждаме някои доста разрушителни тежнения. И това е пречка пред присъединяването на Харватия. Ние наистина сме в състояние много успешно да разграничим тези две процедури, но независимо от това има опасения, има загриженост. Ние тук що изслушахме господин Дав и наистина той изразява много силно и ясно своята позиция. Лично аз не смятам, че трябва да обвързваме договора за присъединяване на Харватия с този проблем – мисля си, че трябва да разграничим нещата и да продължаваме с присъединяването на Харватия. Председателят, благодаря ви, господин Гереро. Няма други желаящи да се изкажат, така че, господин Дав, предполагам, че искате да се изкажете. Заповядайте. Към господин Бронз. Позицията на правителството на Обединеното кралство е нещо, което все още не е съвсем ясно, не е съвсем определено. Апелативният съд се е обърнал към Съда на Европейските общности с молба да се произнесе по смисъла на протокола. Това е делото Саиди, така както е известно в Съединеното кралство. Става дума за лице търсещо убежище и подало жалба срещу нарушаването на правата му. Не става дума, между другото, за масово депортиране, става дума за нарушаване на правата на един отделен човек. Генералният адвокат Тръстиняк в много ясно становище отхвърли протокола и връзката му с разглежданото дело. Той каза, че британските съдилища имат пълното право да се позовават на хартата и че това право е неоспоримо. Резултатът от съдебното решение все още се очаква. Не знаем какво точно ще е решението, но както вие знаете, в най-общи линии съдът обикновено се придържа към становището, изразено от генералния адвокат. Правната наука и правната практика е това, с което разполагаме и в Полша, и в случая с Обединеното кралство. Мисля, че имаме достатъчен опит с прилагането на хартата като задължителен за изпълнение акт. От политическа гледна точка за нас е абсолютно реалистично да кажем, че този протокол е нещо, което е положително, или пък обратното да се произнесем, че това е нещо отрицателно. Смятам, че наш дълг е да се стремим да въведем единна и последователна закрила на основните права. И всякакви изключения и дерогации, които се извеждат по някакъв начин, възоснов на този протокол, не са нещо, което е от полза. Нямам никакво намерение да давам указания на чешкия парламент за това какво той трябва да прави. Но смятам, че е важно ние да изразим нашето собствено мнение, което да изразява не само гледната точка на Чешката република, но и на всички държави членки, на всичките граждани на Европейския съюз. Към Иниго Мендес де Виго той говореше за прекрасното предложение което да доведе до по-голяма гъвкавост в договора и влизането в сила на определени разпоредби, нещо с което съм абсолютно съгласен. Той ме попита каква ще бъде вероятната реакция на Европейския съвет. Ако Европейският парламент излезе с отрицателно мнение. Този въпрос е интересен. Подозирам, че в Европейският съвет ще се ръководят от препоръките, получени от чешкия министр-председател. И в крайна сметка, чешкото правителство е онова, което ще вземе решение дали да продължава с тази идея или не. За да се постигне, да се стигне до някакво решение, ще трябва да се направи от преценка на сложността на устройството на чешката държава. Това се отнася и до ситуацията в парламента, и до решението на Конституционния съд. Благодаря ви. Мисля си, че няма други желещи да се изкажат по тази точка. Ако гласуваме на 28 февруари, крайният срок за изменение ще бъде 2 февруари. Ако искате да гласуваме по-рано, господин Дав, бих предложил да гласуваме през януари и вече изказах това мое предложение. В края на януари имаме заседание на комисията, нали така? Е Аз и също исках да предложа тази втора альтернатива. 25 януари гласуване, а срокът за внасяне би бил обаче 15 декември. Ако никой няма нищо против, да постъпим така, 15 декември. Господин Мендес Девего вече дойде. Пасо индиетро и иллюстра... Така че можем да се върнем крачка назад в дневния ред и да го помолим да ни запознае с протокола за загрижеността на ирландското население във връзка с договора от Лисабон. Има два доклада, единият е по-скоро методически, другият е по същество. Нека ги обединим. Господин Мендес те види. Благодаря, господин председател. Днес се занимаваме с протоколите, с протокола. А, с протоколи, обаче протокола, за който ще стане дума сега, е съвсем различен от този, за който ни говори господин Дав. До сега говорихме за разширяването на приложното поле на протокол 30 към Чешката република, което чешкият президент беше поставил като условие за подписа си. Но господин Гереро едва ли ще каже нещо повече по въпроса. Сега вече става дума за нещо съвсем друго. Ще ви разкажа накратко. Както знаете, на времето ирландското правителство реши да подложи на референдум влизането в сила на Лисабонския договор. Припомням разгорешените разисквания, които имахме тук в парламента във връзка с задължителния характер на този референдум. Много обсъждахме въпроса с колегата Дав. Преди всичко ставаше въпрос дали ирландското правителство въобще може да има задължението да направи такъв референдум и тогава решихме, че такова задължение няма, но има възможност за референдум. Някои от нас участваха в този референдум и много добре знаем до какъв резултат доведе той. a eh, un, tratado de la Unión que había negociado. Та Ирландия беше правителство, Ирландия имаше правителство, което беше участвало в преговорите за договора, който след това само подложи на референдум, което доведе до проблеми с ратификацията. Припомням го, защото понякога някои твърдят, че Европейския съюз бил наложил на тази страна втори референдум. Не е вярно. Европейския съюз не е принуждавал ирландското правителство да прави каквото и да било. Тогавашният министър-председател, нашият приятел Бърти Ахорн, а, ние му казахме, Бърти, ти поиска референдум, резултата беше не, какво ще правим сега? Не му казахме веднага прави втори референдум, попитахме го какво ще прави. Той обмисли нещата, имаше избори, беше избран нов министър-председател, господин Каон. Новото правителство анализира причините, довели до отрицателния вод на референдума и взе две важни решения. Първо, заличаване на една от разпоредбите в Лисабонския договор, която проистичаше от междуправителствена конференция, а не от конвента. Става въпрос за е, е, разпоредбата, която предвиждаше да има по-малко комисари, отколкото държави членки. Всъщност ние всички бяхме против тази национализация на комисията. Идеята всяка страна, идеята всяка страна да има свой комисар, според нас е погрешна. Но аргументът на ирландското правителство, аз помня много добре отрицателната кампания от тогава, да аргументът беше, че непременно винаги трябва да има ирландски комисар в комисията, за да могат ирландците да усетят влизането в сила на договора. Беше взето политическо решение, което според мен е погрешно. И сега в момента наистина има, на всяка държава се пада по един комисар. Ирландското правителство поиска декларация, по-скоро тълкователна декларация за някои разпоредби от Лисабонския договор, И то именно разпоредбите, които бяха най-спорни по време на кампанията за референдума. Какво значи спорни? Просто противниците на договора твърдяха, че договора постановява нещо, което той всъщност не постановява. И сега ирландското правителство се обръща към Европейския съвет с искане в договора да се казва това, което пише в него, а не това, което твърдят противниците на договора. Не знам дали успях да го формулирам ясно, И Европейският съвет откликна на това искане на ирландското правителство. Съветът спокойно може да каже, да, договора иска да каже това, което е записано в него, а не това, което някои смятат, че е записано в него. Ето това е, беше такъв един тълкователен проблем. И в резултат на това и се очертават три големи сфери. Първо, а, а, сигурност и отбрана, данъчно право и лични, лична сфера. Протоколът проистича е резултат от решението на съвета през юни И в този протокол се казва, че няма разпоредба в договора, която да се отнася до хартата на основните права. Тоест, че нито една от разпоредбите не накърнява, не а, ощетява правата на личен и семейен живот на ирландското население, така както са постановени в ирландското законодателство. Тоест, европейското законодателство няма разпоредби за правото на живот и Европейския съюз няма а, никаква компетентност, тъй че в договора не пише нищо по-различно. Сега за а, данъчното облагане ще ми е интересно да чуя мнението на някой от вас защото текстът на протокола е доста особен. Няма разпоредба в Лисабонския договор, която да изисква непосредствена промяна на националната компетентност по отношение на данъчното облагане в държавите членки. А, така че там текстът е доста категоричен. Но все пак трябва да кажа, че и аз имам своите съмнения при, тълкува, при възможностите за тълкуване на този текст. Сега, за сигурността и отбраната, това е най-дългия текст, няма нужда да ви го чета. Но е, става въпрос разпоредбите в тази сфера да не накърняват традиционния неутралитет на Ирландия, да не го ограничават и е, Ирландия държи само с ирландско съгласие да могат да се правят промени, но в е, договора не се казва нищо по-различно от това. Тъй, че с е, при все, че имам резерви по отношение на данъчното облагане, тъй като формулировката в договора е много категорична, все пак и аз ще призная, че в протокола не се казва нищо по-различно от казаното в договора. И от декларацията, която беше оповестена, стана ясно, че ирландското правителство, след като си е осигурило комисар и след като е обсъдило и уточнило осланалите проблеми, може да проведе още един референдум, така че се стигна до ратификацията на договора. Сега, важното е, когато има договори, те да бъдат спазвани. Ирландското правителство спази своята част от поетите при преговорите задължения. А това, което казваме ние, е, че в договора пише това, което е записано в него за разлика в противовес на това, което твърдят противниците на договора. И моето становище е, че няма никакви пречки този протокол да бъде подкрепен Тъй, че съм на мнение, че можем да приемем това искане. Смятам, че в протокола и в договора не можем да намерим нито една дума, която да ограничава правата нито и на ирландците, и на който и да било граждани на Европейския съюз. Така че смятам, че трябва да приемем протокола без да се свиква конвент. Благодаря. Да. Um, uh, <laughs> yes. I think... Председателят говори извън микрофона. Господин Мартин беше поискал думата преди вас, но след като започнахте, продължете. Аз мисля, че тези протоколи, които се появяват две години след влизането в сила на договора, ни потикват към ясен и трезв размисъл за прилагане на практика разпоредбите на договора, така че аз взимам обратно комплимента, който господин Мендесте Виго ми отправи по отношение на дискусията за Чешката република. Най-лошата част в споразумението с Ирландската република беше налагането на идеята за комисар за всяка държава членка. Това ще трябва да това трябваше да бъде променено, но не може да бъде направено сега и не е част от протокола. Съгласен съм с докладчика. Особено по отношение, като имаме предвид, че сме на прага на междуправителствена конференция и конвент, е ясно, че ще се повишат правомощият на Европейския съюз по отношение на данъчното облагане. Член 2 от Ирландския протокол изглежда странно на този фон. Ако бъде някога въведено в действие, ще просъществува много кратко. Що се отнася до член 3, тъй като няма изгледи да сме на прага на война, като Европейски съюз ми се струва, че това едва ли променя позицията на Ирландия, нито пък на когото и да било други го. Така че аз одобрявам основната теза на докладчика, но не смятам, че това трябва да ни освобождава от необходимостта да предприемаме критично отношение, когато съставяме преамбила към тези протоколи. Господин Мартин има думата. Благодаря. Съвсем накратко, защото говоря от името на професор Вето Морея, който е докладчика на социалистите по този доклад. Той ми изпрати своето изказване и той е практически изцяло съгласен с това, което казаха господин Мендес, Девиго и господин Дав. Интересният момент за мен е, че този протокол получава задължителен за изпълнение характер с влизането в сила на Лисабонския договор и е малко странно, че на този етап ние започваме да го обсъждаме наново. Но, така или иначе, професор Мария се съгласява с докладчика, че проектопротокола е изцяло съвместим с договора и не позволява някакви различни тълкования на съдържанието или прилагането. Така че става дума за чисто политическо искане да бъдат успокоени ирландските граждани. Тоест няма никакви промени, които да проистекат от това на практика. Затова ние, парламента, не би трябвало да имаме възражения и професор Мирил казва, че ние бихме могли спокойно да се съгласи с приложението към договора за към, извинете, присъединяването на Харватия. Господин Бронс. Oh, Благодаря. Протоколът, който се отнася до загрижеността на Ирландия спрямо Лисабонския договор, очевидно беше изготвен от Европейския съвет, не от съвета. Очевидно, той не е подкрепен от никакво законодателство. Сега, нека да не забравим, че Европейският съвет не е законодателен орган, а само орган водещ преговори. Що се отнася до протокола, подготвен от Чешката република, определено той е бил подготвен също от Европейския съвет съвет без също някакво предшестващо или последващо законодателство. Що се отнася и до Ирландия, и до Чешката република? Той вече е бил подписан от всички останали 26 страни. Тоест, дали ще има някакво правно действие този протокол? Извинете, но бих искал да задам този въпрос. Той вече е бил подписан, не е имало никакво последващо законодателство – Правилно ли съм разбрал нещата? Well, uh... Добре. Беше ли протоколът в тези два случая закон, а, извинете, документ с задължителна правна сила? Доколкото разбирам, не, така ли? По репликари. си пара. Господин Мендес, сте ви го. Господин Брон зададе един много уместен въпрос и с радост ще му отговоря. Искам да благодаря на господин Дав за това, което каза. Също така съм съгласен, че в преамбюла можем да направим препратка към състава на Европейската комисия. Тази потенциална политическа грешка тук е безспорна, но що се отнася до член 3 за отбраната, смятам, че трябва да огледаме нещата много внимателно. Този разпоредба е, както веднъж казахме, в съответствие с договора, но аз бих погледал нещата още един път, що се отнася до позицията на социалистите – Съгласен съм с вас, че въпросът не е кой знае колко важен по същество, макар че трябва да бъде решен. Сега, господин Бронс, Европейския съвет взе политическа позиция, но тя няма юридическа подплата. Ако искаме протокол, протокол, който да има правна стойност еквивалентна на договора, той трябва да бъде подписан от всички 27 държави членки. Но ирландското правителство реши, че политическото решение е достатъчно основание за да организират референдума възоснова на това тълкование на договора. Така че ние всъщност прилагаме на практика споразумения, постигнати от Европейския съвет. Знам, че междувременно възникнаха извънредни обстоятелства. Чешката република е едно от тях, но като правило подобни споразумения би трябвало да бъдат приложени на практика. Имаме обаче правен протокол, който замества а, онова, което съществява на политическото решение. Председателят. Мисля, че можем да определим 25 януари за дискусия. Искам да кажа следното. Що се отнася до изявленията, направени от Ирландия, става дума за тълкуване на договора. В член 2 се казва, че никоя разпоредба на хартата променя договора, за която е дебо от държавите членки. Също въжи и за член 3. Договорът не се променя, а чисто и просто а, консолидира неговите разпоредби. Що се отнася до, преп... до казаното за армията, това може да бъде намерено в член първи онова, което е изложено тук, има изцяло тълкователен характер, а не съдържа правни разпоредби. Така, 25 януари за повторно представене, февруари месец е гласуването. Стигаме до доклада ДАВ за избора на депутати в Европейския парламент. Господин Дав работи по този доклад от доста време. Той състави нов проект доклад, който обсъдихме на 5 октомври. 43 изменения бяха внесени до 27 октомври. dovremmo oggi un po' cominciare a discutere di questi Имаме възможност да обсъдим тези изменения днес. Разбира се, става дума за един важен, важен доклад от гледна точка не само на тематиката, и от гледна точка на процедурата. Да видим какво ще излезе от днешната дискусия. Господин Гуалтиери, искаше да се изкаже по въпроса, но все още а, не, не му е дошъл редът. Господин Даф има думата. Както казахте, внесени са 45 изменения, които могат да бъдат категоризирани в три групи. На първо място изменения, които отхвърлят по принцип идеята за общо европейско депутатско място и транснационални листи. Не е очудващо, че аз съм против всички тези изменения. Втората група изменения не са ясни. Тук Имам предвид измененията днес от господин Виланд и Шолц по-конкретно, чието, които са добронамерени, в което не се съмнявам, но не смятам, че подобряват е, резолюцията и внасят някаква допълнителна яснота. Третата група изменения е, господин Глаутери току-що пристигна. Радвам се да го видя. Добър ден! Е, и така, третата категория изменения е, или поне някои от тях срещат моето одобрение. Някои след известно изменение. Само, че не бих искала нещата много да се усложняват. Целта на втория доклад е да включи в 11 параграф програма за разговорите с съвета Оказва се, че на парламента му е трудно да постигне съгласие по този въпрос. Мога да оставя нещата до тук, като тема за разговорите с съвета с помощта на комисията. Тук включвам изменение, в което се иска 2505 да не бъде част от общия брой. Той смята, че това е едно много ясно изменение. Според мен не съвсем. и по политически, и по е, технически и правни причини, но, тъй, но също така, защото по никакъв начин е, няма да доведе до повече консенсус между отделните групи в парламента, а на мен ми се иска да се разшири подкрепата за идеята за общоевропейски избирателен район. Вече знаем, че присъединяването на Харватска е предстоящо и ние ще трябва да намерим начин да разпределим 751 места до е, следващите избори, така че няма много време за губене. Напълно е вероятно да бъде проведен конвент. Ето защо Европейския парламент е, трябва да бъде напълно готов е, с последователно, последователен и напредничав пакет законодателни предложения. Преди това да начинание да започне. Ето защо на мен ми се иска да гласуваме през декември или януари най-късно. тогава вероятността за междуправителствена конференция и конвент по економическия пакет и всичко това, което е необходимо, за да се засили политическата легитимност на Европейският съюз, ще станат ясни. Благодаря. Благодаря, каза председателят. Господин Глаутиер има думата. Аз бих, аз бих казал, че първо бих искал да изслушам позицията на НП, защото тук сме в една ситуация, която е твърде добре известна на нас и позицията на нашата група е ясна. Ние подкрепяме първият вариант на този доклад. Съгласни сме с идеята на докладчика да представи текст, който да дава повече гъвкавост при преговорите с съвета. Нашата политическа линия не е променена и нашите изменения отговарят на предходните ни разисквания. Това, което осложнява досието, е позицията на други групи. Така че нямам какво повече да кажа. Това, което мога да кажа, е само да повторя нашата позиция и да кажа защо ние разглеждаме този доклад като доклад, който следва да бъде одобрен в пленарна зала. Също така смятам, че предложението на докладчика да се въведе една гъвкава версия и да се хвърли мост между този доклад и възможните бъдещи промени в договора е едно много разумно предложение – защото ние знаем, че има вариант за свикване на конвент, включително и с ограничен мандат. Знаем, че има също така вариант с използването на всички инструменти, които ни дава на разположение договора. Тоест, тоест аз мисля, че можем да подкрепим идеята за сега да не се отива към промяна на договора тогава също така е разумно решението да се справим с възможните неравновесия при разпределение на местата в общоевропейския списък. Но трябва също така, разбира се, да оставим достатъчно много аспекти за бъдещите преговори, възможните, извинете, преговори. И те, разбира се, трябва да бъдат преди това одобрени от тази парламентарна комисия и от парламента като цяло. Така че ние сме готови, както и в миналото сме готови да действаме и искаме да чуем каква е позицията на НП. И може би, ако ми позволите, след това бих искал също да се изкажа. Благодаря. Благодаря ви, господин Гуалтери. Господин Шефлин. Благодаря, господин председател. С интерес и слушах всичко, което беше казано. Мисля, че има едно усещане за умора, тъй като отдавна в тази комисия обсъждаме този въпрос. Това не означава, че този въпрос не е означен. Но ние знаем какви са доводите. къде се променят нещата, разбира се, променя ситуацията на място. И тук бих напомнил нещо, което вече беше казано. Става дума за проблем с легитимността и това е решаващ проблем. Що се отнася до общо европейския списък или европейската листа, то е ясно, че парламентът е разделен по този въпрос. Различните групи имат различни становища. Ако разгледате измененията, те много ярко подчертават тези различия. Със сигурност това вежи за НП. Сигурно е редно да се каже, че НП няма единна позиция. Различни членове на НП имат различна позиция. Не всички са убедени, че е необходима тази общоевропейска листа на депутати. Става дума за една подвижност. Ние живеем в един твърде подвижен, твърде динамичен свят. Ние разглеждаме един принцип, който според мен е важен и който се отнася до много проблеми, които стоят пред нас. Но риторичният въпрос всъщност не прикрива реалния въпрос, а то е дали е своевременно да се прави това сега. Аз лично мисля, че ако по принцип времето не е подходящо, няма да получим онази подкрепа, която заслужаваме. Абсолютно ми е ясно от това, което чета, че тази идея за общо европейска избирателна листа е една идея, която аз подкрепям, но тя не се подкрепя особено извън парламента. И това също е свързано с проблема за легитимността в очите на европейския демос. Ако разгледаме този въпрос през призмата на економическото управление, а това също е ключов въпрос по-настояще, то тогава много ясно проистича следното, нещо, което вече се случва. Определена централизация на правомощията. Ако централизираме правомощията, това означава централизация на властта. И тогава тази сила, тази власт би трябвало да изисква общо европейско представителството. Аз мятам, че това е така, но има много хора, които не са убедени и доста ще трябва да поработим, да ги убедим, че трябва да се отговори с да на този въпрос. Ако има конвент и след това междуправителствена конференция, то тогава трябва да се реши въпроса дали те ще бъдат изцяло посветени на економическото управление или економическото управление е просто средство. А реалното предложение трябва да бъде част от цялостния проект. Аз бих отговорил второто, но отново нещата и тук не са ясни. Според мен те първа трябва много неща да бъдат обсъдени, обмислени, така че аз подкрепям идеята, но аз трябва да отразявам позицията на групата, която, както вече казах, не е чак толкова ентусиазирана по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Шефлинг. Господин Бронс. Да, предложението за избор на 25 депутати с паневропейска листа звучи като скромно предложение, нещо като постнационализъм за онези, които са извън политическата класа. Въпросът е, че ако бъдат избрани две различни категории възоснова на различни системи, коя система ще е по-добра, а коя по-лоша? А ако паневропейската е предпочитаната система, защо да бъде само за 25 депутати? Ако погледнем измеренията, 21 измерение, изменение, е, има за цел да ги да повиши броя до 75. Ако обаче приемем 75, защо не 751? Дали това е крайната цел, може би не на сегашния състав, но на бъдеще, бъдещ състав, всички да бъдат избирани с паневропейска листа. Изборите с паневропейска листа са от полза за партиите, които са а, е, проевропейски и са е, не толкова благоприятни за онези, които са против. Е, онези, които са по-ентусиазирани, ще бъдат мотивирани да гласуват. Онези, които са по-малко мотивирани, ще бъдат объркани от цялата идея. Благодаря. ho ascoltato la sua premessa. Lei ha detto... Разбрах какво искате да кажете че дискусията трябва да бъде като за кодекса за поведение на депутатите. Аз съм нов и малко се движа на пръсти. Мисля, че трябва да уважаваме усилния труд на парламента и парламентарните комисии мога да дам обща положителна оценка на паневропейската листа, но извън това искам да позадам въпрос и да изкажа едно мнение. Както вие знаете, както знаят и колегите, в, проблема, в парламента все още има проблем, който не е разрешен, а именно мандата 99-2004 година, имунитетът и привилегиите на депутатите. Имаше предложение във връзка с статута на депутатите и с голямо мнозинство се прие един текст за имунитета и за гаранцията, гарантирането на имунитета на европейските депутати, независимо от националното законодателство, защото в различните държави членки правото дава различно тълкуване на имунитета приехме това решение, защото бяхме приели, че ще се прави разграничение между въпросите, свързани с възстановяването на разходите и въпросите за имунитета. Помните какво мнозинство имате? Имаше. Сега искам да попитам, след като има тези предложения за изменения на господин Гуалтиери, които са много положителни, защо не ги свържем с въпроса за гарантирането имунитета на депутатите? Мисля, че в тези разпоредби трябва да възприемем онова, което вече сме приели. То си е част от статута на депутатите, което не влезе в сила, защото съветът не го ратифицира. Това питам. Не можем ли да обмислим този въпрос? Благодаря, господин председател. Да, наистина доста време обсъждаме това. И това, което изкривява нещата, е не само липсата на народен ентусиазъм, спомената от господин Шоплин, но нещо, за което е деликатно може би премълча, това е, че просто няма никаква вероятност това предложение да бъде одобрено от съвета. Затова нашето решение да балансираме ограничените ни правомощия, е доста смело. Бих искал да кажа защо моята група е против това предложение. На всеки един етап от проекта на европейското изграждане се създават институции без никакво усещане, без никакъв ентусиазъм от страна на обществеността. Господин Шопфлин говореше за проблема с демоса. Ние имаме кратос, но нямаме демос. Ние създаваме институции, без да мислим за това какво мислят европейските граждани, дори не обясняваме защо се създават тези институции. Теорията беше, ми, че общественото мнение ще съгласи но на практика не виждаме, че това случва. Избирателната активност в цели Европейски съюз падаше стремително. Видяхме рекордни нива на ниска избирателна активност. Лично аз съм избран с 24% от гласовете на избирателите на следващия ден повече хора гласуваха за това, кой трябва да бъде изхвърлен от Биг Брадър, отколкото гласуваха за депутатите в Европейския парламент. И отново през 2009 година отново видяхме рекордно ниска избирателна активност, така че отново ние видяхме, че нашата теория не издържа проверката на практиката. Ние казваме, че хората ще се интересуват все повече и повече от Европейския парламент. Тъкмо обратното, виждаме, че няма никакъв ентусиазъм нито в моя избирателен район, нито в която и да било държава членка. Никой не е ентусиазиран от идеята да има обща европейска избирателна листа. И точно за това моята група се противопоставя на това предложение. Господин Вилан. Благодаря, господин председател. Позволете и на мен няколко изречения към колегата Ханан във връзка с участието в изборите. Сравнението между избирателната активност в различните държави членки не е допустимо, защото през периода 2004-2009 година, а и преди това, към нас се присъединиха страни, които имат традиционно ниска избирателна активност при националните си избори. Затова трябва да сравняваме едни и същи страни. И извода според мен е, че а, избирателната активност за Европейски парламент по страни е близка до тази за национални парламенти. Например за Германия 2009 година за първи път дори се е повишила. Изрично искам да кажа, че съм против да спорим за тези 25 допълнителни места. Мисля, че по този начин се разминаваме с това, което постановява Лисабонският договор. Там не се казва за тези за тези 25 допълнителни места, които аз мятам за добра идея, въпреки че не знам защо са 25, а не 17 или 43. Най-логично би било да се спомене бройка, равна на бройката на държавите членки, така че да можем поне теоретично да изчислим, че от всяка държава членка трябва да бъде избран по един депутат, ако избирателят желателят това. Ако избирателят желая това. Та, независимост от всичко това, а, има една идея, с която парламентът е бременен отдавна и може би трябва да видим как да я приложим. Но, както и да е, там където договорът за Европейския съюз и договорът за функционирането му поставя точно летвата, мерилото, а, това е член 14 от договора. Тук нашия докладчик се отклонява, защото в договора се говори за избирателно право. Процедурата е много сложна. В член 14 от ДЕС ясно се казва, че Европейският парламент излиза с предложение, а ние не излизаме с такова предложение. За това аз си позволих да внеса предложение за изменение номер 27 за да прокарам идеята за ясна уредба на начина по който се съставят, съставя бройката на местата в парламента. Просто искам да обърна вашето внимание върху това, че първото тире, в първото тире на а, предложение 27, поне на английски има грешка в превода, там става дума за избирателни окрази. Та, това, което аз искам е правилата да са ясни, правила а, които 75% от учителите в Европа да могат да обяснят на 75% от учениците, защото иначе никога няма да се формира ясно съзнание за тези неща в Европа. Кембриджския компромис и други форми, които бяха представени, според мен се разминават с тази цел, защото дори и да... Защото когато каним професори по математика, които не са в състояние с 10-15 изречения да обяснат нещо на един преподавател по политология, нещата са напълно излишни и са за кощето за буклук, колега, ако ми позволите да се изразя така. Смятам, че това е така изричен интерес на Германия, но ще бъде в интереси на останалите държави членки. Необходима е, ни е разумна организационна структура най-добре е да се каже 6 като основа и след това вече по системата на Донт с е, таван така че да имаме единна основа за изчисляване в зависимост от една страна от абсолютния брой гласове, от друга страна от броя на населението в страната. Това можем да обясним пред Карлсруе, нашия федерален конституционен съд. А, мисля, че ако нямаме ясно решение, всички ние ще имаме проблеми с националните си конституционни съдилища. Просто ни трябва яснота, за да можем да изясним нещата. Благодаря. Мистер Президент, thank you. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че оценявам доводите на господин Дав, Докладът е много добре подготвен, но въпреки това трябва да кажа, че не съм сигурна, че е дошло времето. Нека да изчакаме, докато партиите на ниво Европейски съюз са достатъчно добре познати в държавите членки. Мисля, че ако проведем подобни избори, следващия път се питам дали всичките ни партийни членове са наясно с това към коя партия принадлежим на европейско ниво и дали програмите им са актуални. Също така искам да кажа, че никак не съм сигурна, че по този начин избирателната активност ще се повиши. Може би, но аз не съм сигурна. Искам да ви кажа, че миналата година, например, или пък тази година, когато проведахме парламентарните избори в Финландия, единственото е, европейско измерение беше свързано с непосредствените проблеми на хората демократич... резултатът беше демократичен, макар да не съм сигурна, че всички са доволни от него. Освен това, извинявайте, че го казвам, че това е нещо като преврат от полза за големите страни, защото в парламента използваме системата ДОНТ, и първите кандидати ще бъдат от големите държави членки и това означава повече правомощия за големите държави членки. Напълно е възможно също така, ако искаме да повишим избирателната активност, да изберем кандидати, които са много добре познати на европейско ниво. Е, съжалявам, че го казвам, но тук в парламента няма такива имена, които да са известни в целия Европейски съюз. Рива Тани на едно име, е, което би могло да получи достатъчна подкрепа, за да влезе в Европейския парламент. Рива Танен беше добър е, евродепутат, но въпреки това не ми се иска да привличаме актьори, певци и подобен род лица, известни в Европейски съюз. Може би Ангела Меркел е добре, е, е достатъчно известна. Предполагам, че повечето граждани я познават но не смятам, че е редно нези, които няма да дойдат да работят тук, са кандидатите, които е, биха искали. Така че струва ми се, че все още не му е дошло времето. Нека да изчакаме тази идея да стане приемлива. Също така и в нашата група са внесени изменения. Някои призвават за една десета да бъдат избрани на паневропейски листи. Има други членове от нашата група, които са напълно против, така че и в самата ми група има а, разногласия по въпроса. Аз лично не приемам идеята и при всичкото се случаи смятам, че е преждевремена. И след това господин Дав. А преди това господин Нигомендес. Господин председател, господин председател, тук се твърди, че времето не било назряло. Казват го колеги, които ценя високо, които познавам като ангажирани европейци. А, сега ми твърдят, че било важно да има един финландец, чех и така нататък. Ама ние не говорим за конкретния състав на списъците. Става въпрос за личности, които трябва да защитават принципите, ценностите на европейските партии. Националността им не играе никаква роля. Ако си мислим, че трябва да угодим по някакъв начин и на малтийците, и на словаците, и да пробутаме някой техен кандидат, извинявайте, ама не бива. Благодаря ви, господин Мендес Девиго. Преди да дам думата отново на господин Дав, позволете ми да се опитам и аз да си кажа личното мнение. Констатирам, че в договора за функционирането на Европейския съюз се отрежда компетентност на Европейския парламент да искове единен избирателен закон, който да бъде опционален, а не задължителен. Единната изборна система би била, разбира се, ясен и силен сигнал, а е много добре да има такива сигнали. Такъв сигнал би бил ясен знак за задълбочаващата се интеграция на Европа. Ето защо бяха толкова различни мненията. Някои повече вярват в интеграцията, други по-малко. Това е и причината, поради която аз като председател на комисията и като депутат бях много щастлив от е, така идеята още в този мандат да приемем закон за единно избирателно право. За съжаление обаче факт е, че законът се провали на първо четене в парламента. Факт е, че има разнобой на мненията във всички политически групи. Не вярвам в социалистическата група всички да са на едно мнение. Госпожа Мек каза, че по този въпрос политическите групи спорят. Така че това ни е първия проблем. Нека се попитаме какво има смисъл да се направи. Да опитаме ли да продължим напред или да се задоволим с нещата такива каквито са до сега може би е възможно да излъчим някакъв демонстративен сигнал, да внесем нещо в пленарна зала, но пък ако се провали, какво ще стане? Тъй, че скромното ми предложение е следното. Това, което ни спъва е въпросът за единия европейски избирателен район. Питам се, има ли други а, е, такива камъчета, препани камъчета, или пък има допирни точки, които, до които можем да се доберем, например, а, е, единна дата за избори. Ясен критерий за разпределението на местата не знам кой от вас каза, но аз съм съгласен, ще се присъедини Хърватска, ще се присъединят и други. Т.е. трябва да има някакъв автоматичен единен критерий за разпределението на местата. Господин Дъв положи много усилия. Имаше семинар в Кембридж, но резултат нямаше. Лично аз не разбирам какво значи дегресия. Доколкото разбирам, държавите е, са представени в парламента, тяхната идентичност е представена, това е важно, не може да се мине под определена квота, е, но не може и да се надхвърля тази квота от 96 места. Но онези, които не достигнат до 96 места, а имат е, е голям брой на населението и не приемат този таван. Не знам, може би трябва да намерим един критерий да се отразяват всички тези различия между държавите членки. Може би чист пропорционален а, принцип. Думичката дегрес, дегресия като че ли крие и други неща. Така или иначе проблемът стои и проблемът трябва, трябва, трябва да се обсъди. Това, което предлага господин Гагани да обсъдим, гаранциите, имунитета и така нататък, може би има смисъл, защото това ще доведе до повече европейска интеграция, но изборният закон е нещо съвсем друго. Става въпрос за реформата на сегашния статут. Естествено, че има предложения за изменения, много от тях разумни, но все още предстои да се вземе решението. Говоря и за други разпоредби, не само за акта за е, избор. Това е скромният ми принос към дискусията, тъй че предлагам да не решаваме да стоим с кръстени ръце, да не правим нищо, също така да не решаваме да разбиваме стената с глава, внасяйки отново текста в пленарна зала, за да не се провалим, както последния път. Може би си струва да обсъдим нещата по-задълбочено. Първо между координаторите още днес, след това следващия път. Нека отложим окончателното решение, защото лично аз питая повече съмнения, отколкото убеждения по този въпрос. Все пак си струва да се опитаме да направим малки стъпки напред, освен да рискуваме провал. Господин Даф, извинете ме, казва председателят, още един желаещ. Има впечатлението, и го казвам като човек, който много сериозно е проучвал този въпрос. Смятам, че това, което ни разделя, е точно тази общо европейска избирателна листа. Не е вярно, че моментът не е подходящ. Не е вярно това. Ние от много години се стремим към тази общо европейска избирателна листа. И не мисля, че ако имаме различия между политическите групи и като резултат това решим изобщо да се откажем от тази идея, това няма да реши проблема. Лисабонският договор говори за системата за намаляващата пропорционалност. Това е нещо разумно. По този начин се гарантира това всички държави членки и вътре в тях – има подходяща представителност. Не смятам, че трябва да изхвърляме тази идея. Европейският парламент трябва да поема инициатива. Не можем винаги да чакаме идеите да идват отдолу. Да, наистина има проблем с избирателната активност. Дори през 2009 година тя беше много ниска, 29% в някои страни, но така или иначе смятам, че предложението трябва да бъде разглеждано от парламента. Председателят, да. Господин глава, тя има думата. Що се отнася до различните варианти, аз не мисля, че трябва да изхвърляме и изобщо тази идея за общо европейската избирателна листа. Ако заличим цялото това предложение, то просто тогава се обесмисля целият доклад. Господин Тав внесе предложения и ако той може да формулира предложения, отговарящи на това, за което говорихме, мисля, че това ще позволи да запазим откритост към новите идеи. Не смятам, че трябва да се отказваме от идеята за общоевропейска избирателна листа, че трябва да заличаваме този текст. Ние всички сме в една лодка, всички сме в една ситуация – имаше решение изобщо да не се гласува, защото има съмнения. И нямаше проблем с това, че се опасяваха някой, че ще има много гласове против. Не, просто беше взето разумно решение да се изчака. В момента нямаме подходящите условия, за да предложим някакъв конкретен график може би да поставим някакъв крайен срок от 2-3 седмици, може би месец, така че всички политически групи да могат да обмислят и да обсъдят този въпрос, да проверят каква е ситуацията с мненията на националните делегации. Мисля, че има хора, които са по-положително настроени, те могат да дадат своя принос. Виждаме, че ситуацията се променя – сега тази идея да се създаде един по-тясно свързан фискален съюз, да има по-голяма интеграция, да има по-голяма централизация на правомощията на европейско ниво, всичко това следва да се придружава от една система, която да гарантира демократична легитимност и това трябва да се отразява и в избирателния закон, в избирателното право. Може би дори сега точно е по-необходимо да имаме такава идея. Разбирам, че някои делегации ще са по-ентусиазирани, други по-малко, но мисля си, че това трябва да се провери в рамките на политическите групи и тогава да решим дали отново да подлагаме този въпрос на гласуване. Лично аз смятам, че може да се предложи на... за гласуване. Аз мятам, че в моята група повечето хора са за. Така че смятам, че можем да проведем гласуване в нашата парламентарна комисия и после в пленарна зала. И се надявам, че големите политически групи ще са за. Господин Дав, отговорете на зададените въпроси. Много съм благодарен на господин Гуалтери, на господин Мендес Девиго за тяхната подкрепа. Споделям тяхното усещане за нарастващо недоволство. Благодарен съм на господин Шопфлин за личната му подкрепа. Той знае, че аз не съм съгласен с тази теория за Демоса. Не смятам, че е необходимо и че не е желателно да има европейски народ, европейска нация, преди да имаме да имаме пълнокръвна, пълноценна парламентарна европейска демокрация в Европейския съюз. Що се отнася до европейското обществено мнение, то то се вдъхновява и се води от европейските политически партии на федерално ниво. И за това е разумно европейските въпроси, които разглеждаме в този парламент, да ги разглеждаме по-настойчиво и с по-голяма мисъл за електората. Това усещане за държавно-политическото устройство на Европейския съюз тогава наистина ще нарасне за едно единство на политическите системи в Европейския съюз. Към госпожа Ятемаки. Смятам, че нези, които казват, че националните партии и националните кандидати са много видими, много забележими в европейските парламентарни избори. Често преувеличават. Аз мисля, че хората могат ясно да видят кога и къде политическите партии се преструват и кога те действат ефективно на европейско ниво. Мисля си, че това до голяма степен обяснява проблема с ниската избирателна активност. И това е нещо, което преди не сме правили. Въвеждането на економическото управление на един по-силен фискален съюз изисква по-голяма федерализация на управлението и точно за това моментът е подходящ. Трябва да намерим средства, които да ни позволят да отразят необходимостта от фискална солидарност между електоратите, не само между данакоплаците. Приветствам присъствието на господин Гаргани в тази комисия, както по чисто лични причини, така и също защото той ясно осъзнава значението на въпроса за имунитетите и протоколите. Разбира се, вече съм включил един подобрен текст на предложението за парламента от 2005 година, с цел да се извърши реформа на този протокол. Става дума за приложението към този доклад. Към господин Бронс ще кажа, че ни не предлагаме категории на европейските депутати. Всички европейски депутати тук ще имат абсолютно един същ мандат. Но те ще идват тук по различни начини, така както е и сега. Избирателните процедури във всички държави членки са различни. Така че аз не мисля, че това засилва или увеличава сложността на цялата ситуация. Що се отнася до бъдещето, не мога да говоря от името на идните поколения. Мисля си, че е достатъчно да говоря от името на тази парламентарна комисия по този въпрос. Не можем да сме сигурни за това какво ще се случи в бъдеще. Що се отнася до процеса и какво ще правим от сега нататък, смятам, че това, което трябва да направим е от името на парламента – да вървим към гласуване в парламентарна комисия. Смятам, че групите ще бъдат водени от ясното решение на парламентарната комисия за това в каква посока искаме да поемем. За това бих настоявал да гласуваме, може би, през януари за това. В този процес ще успеем по-ясно да установим онова, което представлява загриженост за вас, господин председател, а именно дефини... дефиницията за намаляващата пропорционалност и разпределението на депутатските места в съответствие с математически формули, които можем да постигнем само чрез диалог. Диалог със съвета. И господин Виланд, на него му се наложи да си тръгне, за което той се извини, но ако той беше тук, щях да кажа, че резултатът от предложението, което той формулира, в своето изменение 27 е на практика точно този резултат, който бихме искали или който би се получил в резултат от Кембриджския компромис. Нека да поемем дълбоко въздух и да продължим по вече започнатия път. Благодаря ви. Благодаря ви. Мисля, че проведахме доста дълъг дебат и сега трябва да вземем решение за метода. Някои казват да изчакаме малко, да видим каква е ситуацията в политическите групи, така че нека да не приемаме срок за внасене на изменения, да не приемаме график, ще направим това на друго задание на координаторите. Други казват, нека да гласуваме и ако ще определяме е, срока за гласуване, ще ни трябва и срок за внасяне на измененията. Сега, внесени са изменения, гласуването ще бъде на 26 януари, обсъдихме някои изменения, обсъдихме и доклада като цяло. Има най-различни хипотези. Това, което казвам господин Гуалтиери, не противоречи на идеята за гласуване в комисията. Можем да гласуваме на 26 януари. Искам да видя дали има консенсус. И един вариант е да не определяме дата за гласуване в комисията с надеждата, че през следващите няколко седмици ще се проведе дебат и, да, и на който да се достигне до консенсус. Друга възможност е да гласуваме на 26 януари. И сега подлагам на гласуване тази втора хипотеза. Онези, които са за 26, господин Гаргани има трето предложение. Някои искат оценка на измененията за парламентарния имунитет. Може ли да имаме срок за внасяне на изменения? Господин докладчик, искате ли да се изкажете преди да гласуваме? Да. С при цялото ми уважение, смятам, че всички измерения са вече внесени. Въпросите се обсъждат от месеци. И според мен трябва да представим на групите ясна позиция на нашата комисия. Така че смятам, че процесът с внасяне на изменения трябва да приключи и да отидем към гласуване на 27 януари. Парламентът очаква именно това. закъснението с разпределяне на местата не може да продължава поради предстоящото присъединяване на Харватска. Трябва да постигнем напредък, ако такъв е възможен. Председателят. Унези, които са за гласуване на измененията на 26 януари във вида, в който са представени тук. Онези, които са за гласуване на 26 януари, моля гласувайте. Седем. Онези, които предпочитат да изчакат, е, още един дебат. Този, кои, т.е. онези, които не са за конкретна дата, моля да гласуват. Приемаме, че на 27 януари ще гласуваме внесените изменения. Закривам заседанието на комисията. Сега ще направим 5 минутна почивка, след която ще се проведе заседание на координаторите. След утре сутринта в 9 часа ще се срещнем отново.